препоръка от госпожа Луначек. Госпожа Морвай е първата поискала думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че би трябвало да се проявява уважение към гласоподавателите най-малкото, ако не към нас. Много ви моля да дадете три минути на всички, които излизат от залата. Не бих искала да обиждам гласоподавателите си, като говоря при такива условия. Да, колеги, много ви моля първо да напуснете залата, за да преминем към обясненията на вода. possiamo iniziare. Eh, le dichiarazioni di voto sull'accordo di... Нека да започнем вече обясненията на вода. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово, препоръка на госпожа Луна Чек. Госпожа Морвай е първия оратор. Заповядайте за една минута. Благодаря ви, господин председател споразумението за стабилизиране и асоцииране. Тук трябва да кажа, че се въздържах при гласуването. Щях да гласувам за, тъй като международната общност успя наистина да гарантира пълната автономност на сръбското мъцинство. Притеснявам се обаче, защо унгарците в Сърбия не получиха пълни права, включително и на самоопределение. Нямаше как да гласувам за в крайна сметка, тъй като видях с очите си бежанците, които идваха от Косово в Унгария. Те се оплакаха от корупцията, от пълния хаос там. Мисля, че условията в Косово са много различни от описаното в доклада. Благодаря, господин Дева. Онореволе Дева! Господин Дева, имате думата. Добре, non Allora, l'onorevole Дева evidentemente non vuole intervenire. Не искате ли да си изкажете, господин Дева? Мой ред ли е? Добре, господин председателю. Въпроса за стабилизирането на Косово е много важен елемент в напредъка на Европейския съюз и стремежа му да се установи мир и сигурност в Средиземноморието. Косово премина през доста трудности. Ние гледахме на Косово като пример за страна, в която може да се премине от конфликт към установяване на мир. Но ние забравихме за някои от въпросите, свързани с Косово, тъй като бяхме обезпокоени от други събития в други части на континента. И затова е добре, че днес ние отново поставихме в центъра една държава, която пострада доста и ние трябва да я подадем приятелска ръка. Благодаря ви. Благодаря, господин Яр, за една минута. Благодаря, господин председател. Подкрепих този доклад не всичко в Косово е розово. Има неща, които трябва да се критикуват. Корупцията се шири. Имаме нужда от върховенство на закона, имаме нужда от работещо правосъдие, но добре е да работим с Косово. Трябва да има нещо по средата между пълноправно членство в ЕС и никакви отношения. Да не говорим, че Косово е важно и за връзките с съседните немо държави. Трябва да дадем на хората надежда. Политическа стабилизация. Ако няма такава надежда, хората от Косово просто ще потеглят по пътя и ще се опитат да влязат в ЕСА по други начини. Знаем какви ще бъдат последиците. Нека да имаме стабилизация, нека да има политическо подобрение на положението. Ето защо гласувах за. Господин Мамикенс, една минута. Благодаря, господин председател. Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово е много важна стъпка. Важна е за стабилизиране на Балканите най-общо. И интегрирането на Косово в Европейския съюз. Надявам се това да стимулира и самото Косово да се работи повече по правата на човека. Иска ми се също така да кажа, че днешното гласуване е особено важно – ние не бива да забравяме обаче за сръбското мълцинство в страната. А това споразумение не говори за сръбското мълцинство, то по-скоро говори за мирното съвместно съжителство на тези две групи, затова го подкрепих. Благодаря, господин Капуто. Благодаря, господин председател. Както каза върховният представител Могарини, при подписването на споразумението с Косово, ние преминаваме към нов етап в отношенията на 28-те държави членки тази страна за гарантиране на просперитета и стабилността в региона, за реализиране на нужните реформи, за да се създадат условия за устойчив растеж, да се създадат възможности за инвестиции и търговия. Косовското правителство трябва да продължи да модернизира държавата, да въвежда нужните промени и да създаде по-добро бъдеще за гражданите си. Има доста предизвикателства пред Косово и аз се надявам, че правителството ще предприеме смели стъпки, за да приключи успешно преговорите с Европейския съюз. Господин Поспешил, благодаря, господин председател. И аз подкрепих настоящото предложение за споразумение между ЕСА и Косово. Макар, че няколко държави в ЕСА не са признали Косово като независима държава, аз мисля, че е добре да стабилизираме положението в Западните Балкани. Нашите съседи трябва да имат възможност за дългосрочно развитие и за присъединяване към ЕС в бъдеще. Пътещ... Пътя на Косово към Европейския съюз няма да е лесен. Ще трябва да има тежки реформи в държавната администрация, в самата държава, в обществото. Днес обаче изпращаме ясно послание към Косово. Косово ще има възможност да сътрудничи по-отблизо с ЕСА и може да поемем по пътя на сътрудничеството в ЕСА. Това е важно за всички Балкани, и ето защо гласувах за. Господин Шогор, за една минута. Благодаря, господин председател. Споразумението за стабилизиране и асоцииране сега ще влезе в сила. Искам да насърча останалите пет страни, включително и Румъния, официално да признаят Косово. Европейската интеграция на Западните Балкани няма как да се случи, ако не се реши въпроса за мирното съжителство на различните етнически групи. Няма как да навляза в подробности, но от опит знаем, че общите изявления не са помагали много. Всъщност правата на младсинствата не се зачитат достатъчно. И Европейският съюз не обръща достатъчно внимание на този проблем, който засяга 40 милиона европейски граждани. Сега е наш ред да действаме. Благодаря, господин Полчак. За отделени слова. Право на... Благодаря. Правото на самоуправление на държавите е една от важните права, които са заложени в хартата на ООН, както и в редица други международни документи. съществува проблем в доста държави. Радвам се, че можах да подкрепя това споразумение, тъй като считам, че Косово е държава, има всички елементи на такава, въпреки че има някои нерешени въпроси. Аз считам, че всички държави имат право да следва този път и да се постигне стабилност в страната. Това се отнася и за Косово. Затова подкрепих казаното току-що от господин Шогор. Благодаря. Сега преминаваме към обяснение на вота по споразумението за асоцииране с Грузия, Молдова и Украина. Госпожа Зданока има думата. Благодаря, господин председател. Гласувах против тази резолюция. Вчера се изказах по този въпрос и казах, че подхода, който следваме, се основава на слепота на двойни стандарти. Трябва да обърнем внимание на параграф 34, прият днес, където се говори за събитията в Луганск, Донецк, в Донбас. За, за кои окупатори говорите в този район? За местното население, така ли? В Донецк хората загиват от бомби. Журналисти са хвърлени в украински затвори. Окупатора кой е? 18 годишната Юлия от Донецк, която остана без два крака и без една ръка, тъй като шрапнел удари една тролейбусна спирка. Трябва да й се помогне да получи е, протези. Това е обаче само един пример. Десетки хиляди в този район вече са загинали. Е, господин Яр за една минута. Е, Извинявам се, госпожа Морвай. Благодаря, господин председател. Аз съм от Унгария в Европейския парламент представлявам Унгария, следователно трябва да гласувам за споразуменията за асоцииране. Притесняват ме все пак е, правата на човека на унгарските младсинства в Украина, в подкарпатския регион. Там се забранява да се използват думи като автономия или самоопределение, е нещо, което противоречи на това, което чухме за Косово току-що. Всъщност, в всички европейски документи правото на самоопределение се определя като основно. За мен обаче е важен факт, че ако унгарците намекнат за някаква автономност, обикновено ги наказват сурово. Един член на Европейския парламент, например, беше изгонен от Украина заради това. Няма никакво зачитане на правата на човека и за това и гласувах против. Kann man auch, äh Gründe finden. Благодаря, господин председател. Разбира се, има съображения, на които можем да се позовем, ако не искаме да се одобрят тези споразумения. Но считам, въпреки това, че е по-добре да имаме политика на търговски взаимоотношения, отколкото на налагане на ембарго защото по този начин ще се допринесе за подобряване на политическото и економическо положение, да се създаде повече надежда на съответните държави. За това се струва да се гласува за това споразумение, тъй като ще се създаде повече доверие и стабилност, отколкото ако направим обратното. Това ще доведе до тяхната изолация. Затова съм Предпочитам да съм по-скоро оптимист, отколкото песимист. Съгласен съм с и по-критичните бележки, които бяха отправени от някои колеги. Господин Мамикин, си има думата за една минута. Благодаря. Бях докладчик по събитията в Грузия и е, съответно следях и винаги следя събитията в този регион, искам да кажа, че има много възможности за сближаване между ЕС и Грузия, Молдова и Украина. Ето защо смятам, че добре, че ще има споразумение за асоцииране. Надявам се, че украинците ще могат да пътуват без визи в Европейския съюз. Гласувах против този доклад обаче. Защо? Искам да разбера защо се използва такъв език срещу Русия. Смятаме ли наистина, че Русия ще прочете тази резолюция и след това ще ни се извини? Не можем да се ангажираме с такава политика към Русия. Продължаваме да действаме така спрямо Русия и ето защо аз гласувах против. Господин Капото. Много ви благодаря, господин председател. Споразумението между ЕС, Грузия, Молдова и Украина всъщност е, отчита съществения напредък постигнат в тези страни. Резултат, който отразява работата през последните 20 години. Споразуменията са и елемент от източните ни партньорства, следователно ние трябва да продължим да работим по доброто управление и върховенството на закона в името и на економическото развитие на региона. Важно е тези страни да видят, че има политическа роля, за да се стигне до консенсус по набелязаните мерки. Нека подкрепяме ръководителите на тези страни Нека направим така, че процеса на реформа истина да е гарантирано необратим. Благодаря, господин Поспишил. Е, Благодаря. Аз съм от Чешката република. Представлявам Чешката република, една държава, която има трагичен опит от времето на комунизма. Затова аз винаги съм в подкрепа на проекти в областта на източното партньорство, както и економическо сътрудничество между Европейския съюз и бившите държави от Съветския съюз. Русия никога не спи и тя се е силно заинтересувана за да укрепи позициите си в бившите си е, републики. Ежедневно сме свидетели на проблеми в Молдова, например – Необходимо е да подкрепим бившите съветски републики, да гледаме на тях като на партньори, да желаем сътрудничество с тях и да подобрим економическото им състояние. За мен, за мен причината, поради която подкрепих резолюцията, е геополитическа. Да бъдем партньори на бившите съветски републики, вместо да ги изолираме Госпожа Шойдрова. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожи и господа. Гласувах за тази резолюция, посветена на споразуменията за асоцииране с Грузия, Молдова и Украина. Аз обаче не подкрепих текстовете, които подкопават демократичното правителство на Молдова. Вчера нямах възможност да благодаря на комисията. Не често ставаме свидетели на това комисията да ни удовлетвори. В частност искам да кажа добри думи за комисар Хан. Комисията действа бързо и добре по отношение на либерализацията на визовия режим с Украина – Украинците имат много очаквания в това отношение. Естествено, там има реформи, които трябва да се осъществят. Искам да благодаря лично на комисията. Господин Анеманс. Като говорим за споразумението с Украина, имайте предвид, че не става дума за свободна търговия, а политическа власт. Европейския съюз играе опасна игра в този регион, като настройва страните едни срещу други. Ако ни интересува свободната търговия, нека премахнем санкциите срещу Русия, които пречат само на стопаните в Европейския съюз. Е, всъщност Ги Ферховщад и някои други създават само повече проблеми в Украина. Ние не създаваме свободна търговия. За това и не съм съгласен. Господин Полчак, благодаря ви за това, че ми давате думата. Аз гласувах в подкрепа на споразумението за асоцииране Става дума за економически въпроси. Аз не искам да оспорвам правата на националните мълценства, трябва да се наблюдава тяхното положение, но тези споразумения са нещо много повече. Не ние сме тези, които трябва да определяме по какъв да се организи... начин да се организира дадена нация, що се отнася до мълценствата и автономността и прочие. Относно Молдова, тук имам някои съмнения. Трябва да си зададем един въпрос тук, тъй като може да се окажем пред ситуация, при която има сплъсък между руски олигарси в Молдова, както в Косово, и подкрепят съответни части от управляващата коалиция. Това ще е много опасно. Благодаря. Преминаваме към предложението за резолюция по клаузата за обща отбрана. Госпожа Морва има думата за една минута. Благодаря. Клаузата за обща отбрана по този въпрос видяхме някои много интересни предложения за резолюции. Ето един пример. факта, че някои хора в подточка Е говорят за терористичните атаки в Европейския съюз, осъществени неотдавна. Освен това, се говори за това, че не е имало достатъчно добро сътрудничество между службите на Европейския съюз. Има сериозни недостатъци в едно друго предложение за резолюция. Зелените имат предложения във връзка с а, търговията с оръжие. Най-накрая започваме да говорим по същество, вместо да говорим празни приказки. Службите за сигурност не се справят с тероризма и това не е правилният отговор. Господин Юрек. Наша wspólna политика обронна. Благодаря ви, господин председател. Нашата политика за обща отбрана трябва да се основава на солидарността в трансатлантически контекст, тъй като три четвърти от държавите членки са част от този контекст. Необходимо е да изискваме от НАТО по-добра защита – по-добра защита и на нашата сигурност. Всъщност, три четвърти от държавите членки в НАТО, като Литва, Естония, поискаха увеличена сигурност. Трябва да е ясно, че е необходимо да се мобилизират ресурсите, а не само да се говори по разни документи защото като че ли в Европейския съюз правим второто. Не мисля, че това е органа, който ще защити нашата страна. Господин Мамикинс има думата. Благодаря. След е, ужасните терористични атентати в е, Париж миналия ноември, Франция стана първата държава в европейската история, която поиска задействането на член 42, параграф 7, а не член 227, който се отнася до клаузата за солидарност. Повечето от държавите членки реагираха положително на искането на Франция. И това е нормално, тъй като не е възможно да се борим срещу тероризма само в една отделна държава. Трябва да покажем солидарност в всичките измерения. Освен това, е, следва да се обърне внимание и на това, по какъв начин се задейства член 42.7 като процедура при необходимост. Подобни неща могат да се случат и в други страни. Този механизъм трябва да бъде коректен и законосъобразен. Благодаря господин Капуто за една минута. Благодаря, господин председател. Солидарност, помощ между различните държави членки на Европейския съюз. Това са водещи принципи. И ето защо ние обещахме на Франция цялата подкрепа, от която тя има нужда след терористичните нападения и позваването на съответния член. Мисля, че няма обаче практическата, няма я практическата възможност да се действа, ако държавите членки отключат член 42. Ето защо ние трябва да намерим практическите решения във връзка с общата отбрана, а именно подпомагане на държава членка в случай на терористично нападение. В договорите има разпоредби свързани с отбраната. Имаме и обща външна политика. В рамките на тази политика трябва да действаме и да реагираме на събитията в Близкия изток. Господин Поспишил. Господин председател, аз също гласувах за тази резолюция, тъй като съм убеден, че всъщност водим истинска битка с тероризма. Това се отнася не само до Франция, която пострада от тези атентати. Всъщност цялата европейска цивилизация води битка с тероризма, включително и Европейския съюз. Колегите споменаха, че за първи път се използва инструмента възоснова на член 42 от Лисабонския договор. Но въпросът е как резолюцията да се обвърже с практически действия, а не само думи. Чехия се опитва да помогне на Франция. Е, за това и участваме заедно в Мали, има най-различни дейности. Трябва ни конкретен форум. През 1997 година Британците гласуваха да се присъединят към Европейската общност като економически съюз. Сега сме в Европейски съюз. Сега се говори за клауза за обща отбрана или обща армия. Ние се присъединихме към един съюз на свободната търговия, не към империя, не към организация, която иска да разширява своите граници. Ние искаме да се присъединяваме към организация, която удреша мар на Америка, на НАТО, които пазят Европа, а не Европейския съюз. Създава се военен съюз, щаб, европейска армия, аз гласувах против възможността да се даде възможност на Европейския съюз да се превръща в импария, империя със собствена армия. Аз вярвам в свободата и демокрацията в националната държава и считам, че британците ще гласуват в подкрепа на излизането на страната им от Европейския съюз, защото те не искат всичко това. Благодаря. Преминаваме към обяснение на ВОД по приоритите на Европейския съюз за сесиите на съвета на ООН по правата на човека през 2016 година. Госпожа Морвай има думата. Благодаря. Когато говорим за приоритетите на ЕС за сесиите на съвета на ООН по правата на човека, нямаш как да ги подкрепя защото всяко едно предложение за резолюции подчертава, че е много важно да се гарантират гражданските права, економическите права, социалните права на хората и се казва, че тези права трябва да бъдат абсолютно ненакърними. Аз съм съгласна с едно такова твърдение, само че съм в Европейския парламент вече 6 години и половина и за това време станах свидетел на това как Унгария, моята родина и Полша, е, как в тези две държави се нарушават човешките права и то постоянно. Кажете ми как е, да оцелее един е, пожарникар или учител в Унгария, след като е, той печели една пета от това, което печелят колегите му в Западна Европа и нямаме функциониращи синдикати. Няма как да говоря за такива приоритети. Следващия оратор. Госпожа Лопес Бермехо, ние, Европейската левица, изискваме от Европейския съюз да следва позициите прияти от Европейския парламент, а именно да се разследват погазванията на човешките права в Западна Сахара, да се освободят там политическите затворници, да се осигури свободен достъп до Западна Сахара. Ние не може да продължим да си затваряме очите. Положението там се влушава ежедневно, а като чили всички само си мълчат. Знаем какви са позициите на норвежките и шведските наблюдатели по правата на човека. Настояваме политическите затворници да бъдат освободени. Ние също имаме своя политически изгнаник от Испания. Европейският парламент трябва да прояви солидарност към младите западни сахарци, които са безработни. Благодаря. Господин Юрик, за една минута. Благодаря, председателю. През последните две години словаците, словенците и харватите организираха национални референдуми относно традиционните семейни ценности и против е, настояванията на хомосексуални движения. Тъй като това е съобразено с конституциите на тези страни но днес отново Европейския парламент гласува в подкрепа на подобни искания, вместо да представим в ООН позициите на нашите страни или поне да се съобразим с позициите, изразени в националните референдуми на нашите страни. Европейският парламент иска Европейският съюз не да ни представлява, а да ни променя. Всичко това е, е достатъчно доказателство, че основните заплахи за демокрацията идват от политиките на самия Европейски съюз. Благодаря, господин Мамикен, за една минута. Благодаря, господин председател. Етническите, религиозните малцинства често стават свидетели на нарушаване на техните права. Има и други права, права на жените, права на децата и не само. Всичко това доказва, че е много важно да играем активна роля в съвета на ОНЕ по правата на човека. Има универсални ценности и те трябва да бъдат зачитани. Искам обаче да отправя сериозна критика към съвета на ООН по правата на човека. Защото там има гласуване по блокове поради доминантността на някои страни. Например, има страни, които застават за Израел – има, например, възможност представител на Саудитска Арабия да председателства един блок, който ще е против Израел. Позволете ми съвсем накратко да обясня защо не гласувах за това становище на Европейския парламент по приоритетите на ЕС за сесиите на съвета на ОНЕ по правата на човека. Всъщност предложението за резолюция съдържа клаузи, които противоречат на съвестта ми. Не можем да налагаме на всички хора едни ултралиберални ценности, включително и в областта на сексуалното продуктивно здраве. Като че ли абортът се превръща в решение на всякакви пренатални проблеми. Но, за жалост, аз бях в мълцинството. По подобен начин бях в мълцинството, когато говорихме за заселванията на Израел в ущърп на мирния процес в Близкия изток, но това не е приемливо за мен. Благодаря. Сега преминаваме към обясненията по доклада за дейността на Комисията по петиции през 2014 година, госпожа Морвай. Благодаря, господин председателю. Докладът относно дейността на Комисията по петициите предизвика интересен дебат един много упростен отговор беше изпратен в размер на половин страница в отговор на петиция от 50 страници, петиция, която беше изпратена по повод на ипотеките в Унгария, деноминирани в чужда валута. Това беше крайно недостатъчно. като отговор на Комисията по петиции. Това за мен е проява на черен кумър от страна на Европейския съюз, когато казват, че ние работим за подобряване живота на нашите съграждани. Но ако така третират вносителите на петиции, какво могат да очакват? Хората не са особено въодушевени от работата на Комисията по петициите и от целия Европейски съюз. Господин Дали не е в залата. Давам думата на господин Белито Злада. Благодаря, господин председател. Ние в Подемос винаги сме искали гражданско участие. С този положителен вод ние подкрепаме правото на петиция и изобщо европейското гражданство и неговото участие в политическия дебат. Но ето, от Испания имаме най-висок процент петиции, което показва, че има проблем с социалната държава, както беше отбелязано и на 15 май. Има много петиции за хидравличното разбиване, за екологичните проблеми на Канарските острови. Ясно е, че структурирането на Европейския съюз е антидемократично, но сега чрез петициите имаме тази отвореност. И Европейската комисия в крайна сметка е започна някои действия. Ние искаме по-демократична Европа, в която да се участва пълноценно. Благодаря колегата Яр. Благодаря, господин председател. Аз съм координатор в комисията по петиции от името на НП и искам да направя два коментара. Първо, много се радвам, че доклада получи широка подкрепа в Европейския парламент. Това е добър знак и той дава окоръжителен сигнал за бъдещата ни работа. На второ място имах специално виждане по един конкретен член. Изменението към него гласи, че имаме нужда от повече персонал в комисията по петиции. Мисля, че едно такова твърдение не е основателно, тъй като не се взима предвид положението в други комисии. Това не е честно. Ако искаме да получим повече персонал, трябва да разговаряме с други колеги, които представляват други комисии. Е, не ми хареса това, че това изменение беше прието, но като цяло се радвам, че доклада получи подкрепа. Господин Мамигенс, благодаря. Комисията по петициите има задачата да разглежда петиции внесени от граждани на Европейския съюз по въпроси в компетенциите на съюза. Тази година броят на внесените петиции беше по-нисък, отколкото през 2013 година. Това означава, че гражданите са по-добре информирани за това какво може да се очаква от Европейския съюз и неговите институции, какви са техните компетенции. Около 40% от петициите обаче продължават да се считат за недопустими, което означава, че хората не са изцяло добре информирани и не знаят какво точно е в правомощията на Европейския парламент. Това означава, че трябва да се подобрят нашите информационни кампании, да разпространяваме такава информация и, и да приканим гражданите да внасят петиции в Съюза. Благодаря, господин Мамикенс. С това приключихме сутрешното заседание.